в подкрепа на декларацията за вакциниране. В съответствие с член 23 на регламентът, декларацията е представена на своите получатели. Съвсем набързо давам да бърза думата на госпожа Ханибол. Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на всички вас, които подписаха тази декларация. Много важна тема и съм убедена, че всички вие се радвате, че приехме резолюция, в която искаме адекватно финансиране за вакцинации в развиващи страни. Благодаря на неправителствените организации, с които работим. Също така искам да благодаря на госпожа Вержа, госпожа Декайзен, господин Ньютандан и разбира се господин Кели, който сега иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Кели. Госпожо председател, съвсем накратко. Присъединявам се към благодарностите, изразени от госпожа Хани Бел много страни в Африка ще, се, ще спечелят от вашата щедрост. Благодаря. Сега преминаваме към вота господ, докладът на господин Казах за макрофинансовата помощ. Кой е за? Против?